ЕКР. са изпратили списъците на делегациите си и а, тази информация е включена в днешния дневен ред. Ако няма коментари, ще се приеме от